Dear colleagues, please take seat. Здравейте, колеги, моля, заемете местата си. Както знаете, това е смесено заседание между ЕКОН и ТАКС-3. Поздравления за избрания председател на ТАКС-3. Това е Петър Етек, наш колега. Добре дошли и добре дошли на комисар Пьер Московиси, комисар за економическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз. Той е тук сред нас. Неговото посещение и дебатът, който ще проведем, са много навременни. Миналата година господин Мос... Московиси представи своето предложение за дигиталната економика и нейното данъчно облагане. Вие няма да сте изненадани да разберете, че това предложение се очаква с голям интерес от нашите две комисии. Ние приехме нашата позиция по консолидираната данъчна корпоративна основа. Ние работим в синхрон с комисията. Това беше пакет, който беше отдавна обещан. Освен това, комисарят въвежда 3% облагане на, на приходите. Това е много важна стъпка. Ние винаги сме казвали, че трябва да се облагат приходите там, където са генерирани. Personally, I welcome uh, the whole package. And... Така че това е пакет, цял пакет, той е добре дошъл. Има 6 законодателни предложения за реформиране на системата. Е, те са в унисон с плана за действие, предложен от комисаря. Нашите докладчици започнаха работа и по другите предложения, така че с интерес очакваме липсващия елемент на пакета, именно предложението за крайния режим и с интерес очакваме състоянието на нещата по това предложение в съвета. И така продължаваме Нататък давам думата на господин Ежек, моя съпредседател. Добро утро, колеги, добро, добре дошли на господин комисаря. Както знаете, това е първото изслушване с участието на ново създадената комисия ТАКС 3. Ние сме предложили важни инициативи които са от взаимен интерес. В същото време е, провеждаме съвместното заседание с ЕКОН и то не само защото ние споделяме интереса с, данъчното облагане с много от членовете на е, комисията ЕКОН, но също така и защото действаме по много законодателни актове. Сътрудничеството се надявам да продължи, така както беше доброто с другите предишни комисии, ПАНА и ТАКСЕ, ТАКСЕ 2. Развитията в областта са свързани с избя... практики за избягване на данъци, данъчни, из... из... Дан... данъчни измами, и данъчни привилегии. Ние за първи път се занимаваме с избягването на ощетяващото данъчно планиране. Ще чуем след малко повече информация за това. Естествено, тези въпроси ще залегнат в препоръките към страните, към държавите членки, които ще последват. Освен това, интересуват ни несътрудничещите юрисдикции, особено що се отнася списъка и прозрачността при неговото изготвяне. И накрая искам да засегна въпроса за процедурите за неспазване на законодателството в данъчната област след излизането на Paradise Papers. Сега как ще процедираме? Ще дам първо думата на комисар Московиси за 10-15 минути. След това ще имаме възможност за въпроси. Този път ще имаме само 4 минути за слот от въпроси и отговор, така че моля ви Задавайте въпроса в, в, въпросите си в рамките на една минута, за да може комисарят да отговори. Ако имат останало време, в рамките на тези 4 минути може да зададете <clears throat> допълнителен въпрос. И така, първия кръг въпроси. Всяка политическа група ще има възможност да зададе въпрос, а след това ще продължим с системата ДОНТ. Ако има възможност, ще има допълнително време за въпроси при спонтанни изказвания. След изказването на комисаря, господин Галтиери ще вземе за кратко думата. Господин комисар, имате думата. Благодаря, господа председатели на комисиите, дами и господа депутати. За мен е удоволствие, че участвам в обмен на мнение и информация с, с членовете на комисията ЕКОН и новата комисия ТАКС-3. Приветствам господин Язек за избора му в качество на председател на комисията и искам да ви уверя, че и аз и моите сътрудници ще направим всичко възможно, за да улесниме вашата работа през следващите месеци и да си сътрудничим с вашата комисия, както сме го правили винаги, тъй като в крайна сметка ние преследваме ни същи цели. Основно е политическият натиск на парламента да продължи, за да могат да бъдат прияти колкото се може по-бързо всички законодателни актове, за да може да а, постигнем резултати в борбата за избягване на данъци и да се прекрати с тези малодушни, ужасни убийства на журналисти, които разследват данъчни измами. Реформите, които са необходими, по-необходими от всякога. Защо? Първо, защото е, предприятията искат да могат да разгръщат своята дейност е, в едно економическо измерение без граници и да се възползват от преимуществата на единния пазар. Защото Европейският съюз трябва да бъде конкурентноспособен, за да привлича предприятия и инвестиции и говорейки с един един клас, ние ще можем да определяме данъчните правила на 21 век. И Можех и да започна с това, но и това е от ключово значение, за да откликнем на очакванията на нашите граждани и да можем да се противопоставим на популистите, които рушат европейският дом и да покажем, че Европа иска да промени нещата и да постигнем консенсус, който е от основно значение и за економиката, и за обществото. Крайно време е да имаме наистина една колективна стратегия. през последно време чувам в дебатите, особено тези около ОККДО, че държавите не могат и не искат да се откажат от фискалният си суверенитет. И аз разбирам това. и в крайна сметка, ако Европа иска да упражнява своя суверенитет и данъчния си фискален суверенитет, то тя трябва да го прави единно, защото ако е, всеки има свой собствен подход е, и това ще бъде в ущърп и на гражданите, и на малките и средни предприятия, и на националните бюджети. Единственият начин е, единствените печеливши ще бъдат многонационалните предприятия, които ще продължат да плащат все по-малко данъци, докато данекоплаците ще понесат бремето. Аз го казвам, защото вие сте представители на държави, които споделят едно, една економическа съдба и данъчният дъмпинг просто ще, ни, ще унищожи нашите економика. Още от началото на мандата си имам два приоритета. Да убеда държавите членки да приемат необходимостта от структурни реформи, нещо, което все още се обсъжда в съвета, и второ да се използват незаконодателни инструменти за постигане на напредък в областта на борбата с укриването на данъци. Имам предвид списъка на данъчните обежища. През тези последни години можем е да се поздравиме с голям напредък в областта на борбата срещу незаплащането на данъци и данъчните убежища, като че ли все повече и повече се стяга клопката около нези, които не плащат данъци. Преди няколко седмица въведахме задължението да се поведат и извършват да, да се правят данъчни заявления. Все още има много важни реформи, но те трябва да бъдат финализирани. Тук става дума не само за данъчното облагане на е, цифровите предприятия, както и, но и нова система за създаване на устойчива система, устойчив режим на ДДС. Много говорихме за облагането на цифровите предприятия в последно време. Знаете какви предложения направих през последните седмици, така че ще е, разкажа нещата набързо. Целта беше да, да има равноправие между нанекоплатците и да се постигне някакво равноправие по принцип и между предприятията. Цифровите предприятия плащат около 9,8% данък годишно, за разлика от останалите предприятия, които плащат около 23,8% ДДС. Затова това предложих правило, което ще бъде е, въведено в цялата нормативна е, уредба за ОККДО и ще включва дефиницията цифров, цифрово или цифровизация. Също така предложих въвеждането на временен данък, докато оформиме окончателният режим на заплащане на данък за цифровите предприятия, за да може да няма 27 или 8 национални данъци. Тази такса ще вземе предвид участието на потребителя при създаване на услугата и ще, като, както това е при Фейсбук или Google, за разлика от а, така наречените платформи на споделяне, каквито са Airbnb или Uber. Втората структурна реформа за която имаме нужда от вашата помощ е създаването на окончателен режим за ДДС. За сега имаме временен е, режим, временен режим, който бе въведен преди 25 години, но който вече издъхва. Този, този режим на практика дава възможност за измами от, в размер от 5 милиарда годишно, като целта е до лятото да се направят нови пред, предложения и разчитам на вас, защото тези предложения да се превърнат в законодателна нормативна уредба, тъй като не можем да понасяме, да продължаваме да понасяме загуби за около 150 милиарда годишно Необходима е ефективна необходим е ефективен режим за налагане на ДДС и ако постигнем това, наистина смятам, че ще сме постигнали много, както за предприятията, така и за а, данекоплатците. Но незаконодателните инструменти са също много важни. И аз имам намерение да прилагам тези незаконодателни инструменти. Затова в началото на месеца изпратих е, е, предупредителни писма на Малта, Гърция и е, Кипър по, по повод данъчни споразумения, които а, са недопустими. Същото въжи и за списъка на данъчните убежища, който бе приета от съвета през декември. Нещата се променят. Този списък е първият в историята на Европейския съюз списък на данъчни обежища. 61 юрисдикции са под, в прожектора или на европейският надзор. Някои от 31 от тях се, се съгласиха да се публикуват ангажиментите, които са поели с цел реформиране на системата си. Някои все още не са отговорили, други помолиха за допълнително време. Целта на този списък е, е в отношенията ни с партньорите извън Европейския съюз да залегнат е, всички унези реформи, които ни искаме да наложим. Но не можем да бъдем и наивни. Знаеме, че много, много често между комисията и държавите е, членки има известни несъгласия и недоразумения. Няма в Европейският съюз така наречени данъчни убежища, но същевременно времено съществуват и данъчни съглашения, които е, могат да се наречат агресивни данъчни съглашения. Е, много от държавите членки обещаха да предприемат необходимите мерки. Комисията, разбира се, е готова да провежда диалог с държавите членки в рамките на Европейският семестър и да им помогне за провеждането на необходимите реформи. Т.е. не трябва да бъдем доволни от постигнатото, същевременно не трябва и да се самозаклеймяваме, но трябва и да си затваряме очите пред действителността. Трябва да предприемеме реформи, за да постигнем да постигнем онези етични правила, към които се стремим. И в заключение бих казал следното. Не можем от една страна да насърчаваме конвергенцията на отделните економики и същевременно да провеждаме борба на конкуренти. Необходимо е наистина да постигнем данъчна конвергенция. Разбира се, тя няма да бъде цялостна, но, но същевременно ще създадем един нов по-устойчив режим на ДДС. И с помощта на комисията ЕКОН и комисията ТАКС-3 ще можем да осъществиме реформите, които към които се стремиме. Това означава, че до края на мандата трябва да бъдат приети е, всички законодателни актове. със самия е, няма да пестя сили, за да постигнем общите цели и още веднъж ще повторя, Да, разбира се, всеки има свои виждания, има различни подходи, било то идеологически, било то институционни, но всички ние се бориме за едно и също. Ние сме от една и с... в един и същи екип и целта по целта понякога е, е да поразтърсиме малко държавите членки, за да постигнем тези цели. До последния ден от вашият и моят мандат трябва да работиме в тази посока. Е, благодаря ви много, комисаря Московиси. Поемаме ангажимента да работим бързо по новите пакети и нашето намерение е да гласуваме по предложенията преди края на този мандат, за да можем да дадем един пласък за приемането на тези мерки. Сега преминаваме към изказванията. По 4 минути за въпрос и отговор. Лен Ламасур. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин комисар. Нека да подчертая, че много внимателно следим вашите изказвания. Миналата седмица заявихте, че дългосрочното сериозно решение би било да се наложи данъчно облагане върху цифровата дейност по същия начин, както и върху всички останали дейности, обхванати от корпоративната данъчна основа, което означава, че сте приели изцяло приетото от парламента предложение преди 15 дена. В тази връзка искам да ви задам един въпрос. На общата консолидирана данъчна основа за корпоративно данъчно облагане. От много време работим по темата, но съветът така и не се е захванал с нея на министерско равнище. Има работна група на административно равнище. съгласно информацията, с която разполагаме, тази група работи малко и лошо. По първия текст за консолидираната данъчна основа, не за общата, има категория данъчни е, държави, които не е, заявяват каквато и е да била позиция, други, които не заявяват, докато не се получи е, проект законодателен текст. И а, трета държа, група държави членки, а, включително и тази, от която произхождаме и вие и аз, а, играят мъж по правилата на играта, четат членовете от текста един по един, но в крайна сметка се работи по начин, който ги изпразва от съдържание. Ако и вие смятате като нас, че общата консолидирана данъчна основа е по-важна от временните решения, тогава как можем да гарантираме, че двете решения, е, краткосрочното и дългосрочното, ще се предвижат напред достатъчно бързо и в съвета ще се приеме на сериозно това дългосрочно решение, за да може да започне то да действа. Благодаря. Както често се случва, съм съгласен с Елено Масури по отношение на оценката на ситуацията и по отношение на позицията му. действително, говори се за 3%, говори се за временно облагане нещо, което да позволи краткосрочно генериране на приходи, но действителната реформа, структурната реформа, която ще бъде знакова за този век, е общата консолидирана основа за данъчно облагане на корпорациите, което означава, че е, е крайно необходимо да се реши проблема с е, пропуска в цифровата област, защото а, е, на някои от най-големите гиганти в цифровата област а, е, с нищо не допринасят за а, е, публичните хазни. Съгласен съм с това, което казвате за работата на съвета и ние получаваме такава информация. Сега, дали може точно да се каже, че работят лошо и недостатъчно. Това е въпрос на оценка. Но моето намерение сега е да окажа натиск и надявам се с подкрепата на някои държави членки да се ускори малко работата, защото няма какво да се лъжим. Става дума за действие в краткосрочен план. Става дума а, а, за а, кратко време и българското и австрийското председателство трябва да действат и по двете теми. Е, включително и ДДС. Е, Затова е много важно е, да се работи конструктивно с тези две председателства, които според мен като цяло са добре разположени към темата. Ще видим, каза председателя, Епе Кофът. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Московиси. Искам да кажа, че такс 3 очаква да работим добре заедно по приключването а, на а, темата прозрачност и по налагането на ефективно данъчно облагане за прозрачността. Искам да спомена а, отчитането страна по страна. Как се напредва по темата? Трябва да приключим възможно най-бързо. И затова искам да разбера какво прави комисията поне сътрудничещите е, е, юрисдикции. Е, много е важна темата, вие го споменахте, прозрачността, искаме да има субективни критерии, за да може този списък да бъде списък, разбираем за останалата част от света, какво правите по тази тема. И още нещо, споменахте проучването, свободе... излязло наскоро за Девет държави членки за агресивните схеми за данъчно планиране. И вие споменахте темата в незаконодателните мерки, но не смятате ли, че може да се работи и законодателно, за да се излезе от тези е, схеми за данъчно планиране в, деветте девете държави членки, които включват агресивно данъчно планиране? Е, защото в крайна сметка вече е, това е проблем от много време и комисията не е успяла да действа ефективно по темата. Благодаря ви, господин Кофът. Както добре знаете, е, прозрачността и за мен, както и за вас, е особено важна тема. Тя е един от основните източници на придвижване напред. Е, сега, е, за критериите, Все още няма яснота за правната база, за правното основание. И комисията и парламента трябва да окажат натиск, защото ние смятаме, че трябва да има публични такива а, критерии. За прозрачността на списъка, както знаете, това не е списък на комисията, а на държавите членки. Възнамерявам в контекста на съвета да настоявам на прозрачност. Именно за това настоявам Е, списък, е, е, критериите да бъдат публикувани и списъкът да е публикуван. Имаме отговор 31 юрисдикции. Целта е да има пълна прозрачност. Освен това, финансовите институции е, трябва да се задействат и държавите членки да е, направят същото. За е, групата за кодекса за поведение продължаваме да работим по темата. Трябва да се види кога ще приключи и е, този разговор. И, иначе и за агресивното данъчно облагане е ясно. Необходимо е тези държави да адаптират своите правни норми. И именно за това настоявам за подобна инициатива. Руонен Лернер. Пирко Руонен Лернер. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на комисаря Московиси за онова, което каза за данъчното облагане, което предизвика доста критика от бизнеса в моята страна, Финландия и в много други страни беше казано, че могат да се застрашат общите стандарти в данъчното облагане в международен план и че може да се стигне до ситуация, в която се облага данъчно и загубите, нещо, което може да означава, е, че е, е цифровите е, предприятия всъщност се адаптират гъвкаво към пазара но другите ще пострадат. В Финландия имаме такива предприятия, които са разположени в Финландия, а, обаче имат клиенти а, и много повече клиенти извън Европейския съюз. Опитвам се активно да намеря някакви а, аргументи, които да ми помогнат да разбера вашата позиция, но не съм намерила до сега такива. Е, данъчното, мерките в областта на данъчното облагане могат да бъдат силни и ефективни, но едно лекарство трябва да е силно, но не и да е убие пациента. Затова трябва да ми, е, поискам да коментирате безпокойствата на хората в Финландия, които бяха изразени доста е, силно и ясно. Благодаря ви на госпожо. Да, ние работим по тези теми и в международен план. И е, смятам, че начина по който подхождаме взима достатъчно добре предвид и е, международната е, ситуация и работим в е, контекста на ОИСР и в, на Г-20. Разбира се, ние имаме и собствените си характеристики характеристики, на Европейския съюз с а, а, общ вътрешен пазар и затова в областта на данъчното облагане е важно да се избегне вътрешната данъчна конкуренция която води до разрушителни резултати. Разбира се, трябва да се разгледа въздействието страна по страна, отрасъл по отрасъл. Мисля, че всичко това е свързано и с работата по а, финализирането на предложението за общата консолидирана основа за корпоративно данъчно облагане – мисля, че това е, е колективна реформа, която ще ни помогне да имаме общ подход срещу избягването на данъци и да се предлагат по-добри стимули, включително и за иновативни подходи, е, нещо, което е важно за нашите бизнес групи, които работят в международен план. Важно е за тях да бъдат конкурентно способни. Именно заради това общата консолидирана данъчна основа е една логична реформа, която според мен е положителна и е от полза за всички. Лиц Бирни. I have several questions, Commissioner. Благодаря. Имам няколко въпроса. За общата консолидирана корпоративна данъчна основа. Мислите ли, че може да се преодолеят предизвикателствата и на други континенти? Какво смятате, че ще, че ще са последващите мерки от страна на Европейския съюз и смятате ли, че отговорът е именно общата консолидирана корпоративна данъчна основа? Сега за временните мерки. Не смятате ли, че тези мерки ще могат да се насочат към определени компании и няма да има дискриминация? Как ще избегнете е, това потребителите да не плащат за увеличените данъци? Как ще предотвратите двойното данъчно облагане и как ще накарате е, компании без физическо присъствие да плащат данъци? Сега за данъчната реформа ще ви трябват данни от потребителите, е, за да се установи къде се създава стойността. Дали ще можете да получите тази информация от всеки, потребител, от всеки потребител и то в, съгла... в унисон с е, общия регламент за защита на данните? Как ще бъдат уточнени, как ще бъде регулирана тази материя? И по отношение на прага, как ще осигурите факта, че малките държави членки няма да бъдат ощетени? Може би трябва по-скоро 2 часа, а не 2 минути, за да отговоря на въпросите. Ще се опитам да отговоря в рамките на 15 секунди. Колкото се от нас, колкото до данъчните промени или реформи в САЩ, съгласно решенията БЕПса, що се отнася до дискриминационните мерки, не става дума за такова нещо. И това не е свързано с някакъв търговски подход или някакво наказание. Просто големите предприятия, цифрови предприятия, трябва да плащат данъци там, където генерират печалби. Създаваме един упростен механизъм, който избягва двойното данъчно облагане и който ще се отрази върху процента на данъчното облагане. Физическо присъствие или виртуално присъствие, да, това е в същността на нашето предложение. Днес, до днес ставаше, ставаше дума за физическо присъствие, завод или някой, който произвежда нещо на място. Но при цуфривите предприятия нещата са да другоячи, така че трябва да се въведат критерии, свързани с потребителя, услугите и така нататък. Така че а, определението или дефиницията на това цифрово присъствие ще трябва да бъде те първа уточнена. Колкото до становищата, те трябва да бъдат на основа на декларация от до страна на предприятия. Т.е. предприятията трябва да представят какво и как правят с данните. Колкото до праговете, предпазните прагове, смятаме, че те са е, добре избрани, колкото 750 е, милиона е, оборота за предприятията и и 50 в рамките на Европейския съюз. Back, Добре дошли, господин комисар, отново сред нас. Най-напред искам да ви похваля за вашите усилия по отношение на агресивното данъчно планиране в рамките на семестъра и в рамките на проучванията за страните. Приветстваме тези усилия. Ясно е, че не е лесно да се каже на държавите членки, че трябва да се променят и да се види, че 9 от държавите членки използват агресивното денежно облагано. Е, интересуваме дали може да кажете нещо, дали може през май да видим специфичните за страните препоръки и до каква степен държавите членки ще са променили своите полит... политики. Има един въпрос – говори много за агресивното данъч, да, агресивната данъчна конкуренция, но се появява нов феномен. феномен. Има а, правила за нон-домс в Обединеното кралство, в Италия има специална оферта за по-низко данъчно облагане на богати хора, които отиват в Италия, в Португалия. Има данъчни облегчения. Все повече държави членки се заревновават за е, богати граждани, които да бъдат привлечени в тези страни. Може ли да ни кажете нещо повече за тази форма за данъчна конкуренция? Тоест, е, Усилията са насочени към европейски граждани и граждани от трети страни. Дали трябва да има определени форми за данъчно облагане, които са насочени към тези индивиди. Вие като е, човек-социалист сигурно сте заинтересовани за, от решаването на този проблем. Благодаря, господин Кигот, наистина реакцията от някои министри от тези седем държави членки, които са споменати в нашия доклад. Е, тези е, реакции са дипломатично казано доста оживени. Аз мятам, че, ние трябва да, че те трябва да разберат, че ние не ги атакуваме директно. Ние имаме нашите ясни дефиниции и няма смисъл те да отричат, че има проблем и че този проблем трябва да се реши. Така че няма смисъл е, това да се отрича, трябват законови мерки. Не мога да ви кажа дали е, ще, този елемент ще се включат в е, препоръките за страните. Надяваме се да имаме дискусия по реформата с държавите членки, но трябва да кажа, някои се противопоставят на такава дискусия, други се държат по-конструктивно. Да видим. Сега за другото, което казахте, и то не само като социал-демократ, но като гражданин, който се застъпва за честност и за прозрачност, мога да кажа, че ако погледнем проблема с златните визи, то е в портфолиото на колежката Юрова. Аз работя заедно с нея, с други колеги и с вас. Но, както знаете, моите компетенции се за... не са толкова ограничени, но те се концентрират главно върху правилата за компаниите, които оперират в а, вътрешния пазар. Добре, ще продължим дискусията с вас по този въпрос. Благодаря ви. Благодаря. Мари Пиерфю. Voilà, excusez-moi, monsieur... Извинете, господин комисар. Предвид а, политическата криза и социалните демонстрации в Европа, не смятам, че става дума за дебат по етически въпроси, а по жизнени въпроси. Временно дния данък 3%, които всъщност се равнява на 9-10% облагане на предприятията. Вие казахте, че до сега цифровите предприятия плащат около 9% и че ще, ще, ще вземете мерки за да се избегне двойното данъчно облагане. Как ще, как ще минеме от символиката към действителността? Първо. Второ. За, за, как смятате да гарантирате, защото цифровите предприятия не разпределят този нов данък върху цената, която плащат потребителите и цялото общество? Трето, редефиницията на а, данъчните мерки и правила. Не смятате ли, че те ще се отразят най- най-вече на развиващите се страни? И още един въпрос. Ирландия, Холанд, Кипър, Малта от, отхвърлиха вашите предложения. По какъв начин ще заобиколите това блокиране от тяхна страна, защото ако днес не се справиме с предизвикателствата, кой ще го направи? Знаеме, че данъч, данъчните измами и избягването на плащането на данъци за моята политическа група е, е символ и е, всъщност на економиката днес. Ще започна с последното. Да, вие, вие казвате, че финансите са взели превеса над политиката. Ми крайно време е да направиме обратното. И смятам, че това ви твърдение се радва на консенсус и мисля, че моят доклад и предложения върват в този смисъл. Сега не бих искал да противопоставя етиката на, а, структурни, на структурата. И ако много а, европейци обръщат гръб на Европа, то е защото Европа не успяла да се прави точно с това предизвикателство. Що се отнася до а, краткосрочните и дългосрочни а, планирания, аз винаги а, смятам, че средносрочните и дългосрочните решения са най-добрите и в случая става дума за ОККД. Колкото до 3% данък. То е а, а, наистина наистина а, едно краткосрочно решение, но нека да не направиме от временното нещо постоянно. За, затова избрахме процент, който е и значителен, е и е, до друга страна достатъчен. А, аз не бих е, нарекал този данък е, данък за цифровите предприятия или ГАФА. Става дума за 180 предприятия, една от трет от които са европейски, другите са на друго място. Т.е. става дума за данък върху цифровите предприятия. Става дума за дейности, които се облагат с данък, а не само предприятия. Е, първоначалното предвиждане беше 5%, е, е, но има, като, като имате предвид, че тези предприятия непрекъснато се разрастват и техните дейности, това ще доведе всъщност до една събираемост от около 14%, т.е. един немалък процент от това, което Европа ще закупи от Брексита. И е, целта не е да да заобиколиме блокирането на тази или онази страна, а да постигнем консенсус в съвета. Но като цяло можем да бъдем оптимисти, защото има широка подкрепа и разбира се ще трябва и да убедиме онези, които е, не са е, много оптимисти или съгласни, защото в крайна сметка тези, които понасят бремето от всичко това, са обикновените данекоплатци. И така, нека се придържаме към времето, защото ни чака друго обсъждане. Господин Карпен, благодаря, господин председател. Здравейте, господин Московици. За тези, които не знаят, вие отговаряте не само за данъчното облагане, но като бивш финансов министр, вие отговаряте и за националните данъци. Такс 3 е тук и се интересува от данъчното облагане. Кажете ни вашия опит, какво смятате всъщност, какво би трябвало да има един френски министр по данъчното облагане в Штатите, например, когато става дума за търговска сделка, в която се казва, че трябва данни да се предават на трети страни. Това не е ли е, това не е ли против правилата? Нито една страна не би подписала такава сделка и нико, нито една страна е подписала до момента такава сделка. А сега Обединеното кралство би трябвало да подпише такава сделка. Бърние говори за това, за насоките на съвета. Там се казва, не бива да има в бъдеще данъчни предимства, така че е, Великобритания да подкопава нивото на данъците и да и изисква се спазването на общите правила, механизъм за прилагането им и автономни решения. Ако данъчната политика на Обединеното кралство се определи от трета страна, това би означавало, че има данъчно облагане без пред, пред, представителство. Какво ще направи е, комисията? Какво се опитва тя да направи? Да направи сделка с Обединеното кралство, която е да е сделка невъзможна или да провокира е, недоволство в страната. Мисля, че трябва да бъда много кратък, тъй като това няма нищо общо с днешния разговор. Знаете, че Мишел Барние, преговарящ страна на комисията и от името на 27 държави членки по принципи, определени от Европейския съюз, има за цел да постигне добро приятелско споразумение с Обединеното кралство, за да продължиме да имаме близки и добри отношения, защото дори след като Обединеното кралство реши да излезе от Европейския съюз, то ще остава европейска страна и ще има е, споразумение за сътрудничество помежду ни в рамките на преговорите в моят ресор, мога само да се е, радвам на постигнатите успехи през последните пет години в рамките когато бях и министър на финансите, и в, качеството ми на комисар. Обединеното кралство беше първото, което подкрепи правилата БЕПС. И включително и временният данък, предложен от комисията. Така ще продължиме сътрудничеството с Обединеното кралство, включително и по тези теми. Смятам, че и, и утре ще продължим и за бъдеще ще продължим. Така не смятам, че Обединеното кралство ще се превърне в данъчно обежище, а ще бъде страна от Г-20, което ще работи тясно в сътрудничество с другите европейци. Господин Бурге. Дебатито шуле... Е- Благодаря. Казва Марио Буркечо. Благодаря за вашата инициатива, но Искам да насоча вниманието към организираната престъпност, мафията, оперира на международно равнище. Много често се използват и криптовалутите. Е, комисията до момента не предприема нищо за в тази област. Освен това, милиони оператори създават офшорни системи, в които послоняват милиарди евро. Е, те са неконтролирани системи, неконтролирани са от нито едно законодателство. В момента компетентните власти на европейско равнище не правят нищо. Искам да ви напомня, че има банки, които участват в тези операции, няма проследяемост на операцията. И накрая някои правителства, включително и италианското правителство, са сключили споразумения с мултинационални предприятия, като Филип Морис, Мишлон и други. През 2015 година Филип Морис в Италия имаше около 3 милиарда евро приход. 1,5 милиона беше прихода само в Италия, другата част от прихода беше в други страни. Темите, които повдигате, са сериозни теми и те са свързани и с а, работата на Джулиан Кейн, Вера Юрова, а, както и на колегата Домбровски, става дума за а, криптовалутите и контрола им. И в, а, в рамките на G20 в момента се работи сериозно по тази тема, за да се види как може да се направи така, че възможно най-удачно да се контролира оборота на този тип валути по начин сравним с обичайните валути. Е, другият важен въпрос е борбата срещу организираната престъпност. И един от най-важните елементи тук е борбата срещу измамите с ДДС. 50 милиарда евро губят държавите членки поради такива измами и голяма част от тях, почти всичките всъщност, отиват в ръцете на организираната престъпност и често отиват и в ръцете на терористи. Така че е много важно да се направи всичко възможно да се спрат този тип ам, измами с ДДС. Ам, използвайки презгранично прехвърляне на средства по същия начин, по който се е, действа спрямо вътрешно националните измами и ДДС. И трябва да се е, е, възприемат също така стандарти и за добро економическо управление, които да помогнат да се продолеят недостатъците в проследяемостта. Извинявайте, но искам да ви напомня, че имаме още четири оратори според системата Донт. Моля ви, нека да се вместим в 3 минути секвенция въпрос-отговор. Господин Нидермайер, имам въпрос за облагане на цифровата економика. Как смятате, че ще реагират компаниите, те, компаниите, които трябва да бъдат облагани тук, защото генерират печалба тук. Освен това, това, което разбирам за временните мерки, ще ви трябва сътрудничество за тях с държавите членки, за да получите съответните данни, за да може да се изчисли данъчната основа. И на следващо място, нещо, което попита Алан Ламасур за общата данъчна основа. А имам чувство, че е, под, при българското и австрийското председателство няма да може да се постигне резултат, тъй като има все още много държави, които са против предложението. Така че въпросът ми е в каква, до каква степен трябва да се задълбочи сътрудничеството, за да се постигне резултат. Най-напред, моето мнение е да се облага печалбата, а не прихода на компаниите. И това е дългосрочното решение. А, временното предложение върви се в същата посока. На следващо място почти всички корпоративни данъци ще са деклар... декларирани. Тоест, ще трябва да се предоставят данни. Всички бизнесмени, с които говорих, казаха, че те ще се съобразят с правилата, ще ги прилагат. Ако те трябва да декларират сделки в Европейския съюз, смятам, че те наистина ще декларират тези сделки. Сега, що се отнася до общата консолидирана корпоративна данъчна основа, имам две забележки. Най-напред, никога не забравям а, трите цета, т.е. общата консолидирана корпоративна данъчна основа, това е цялата картина. Никога не говоря за обща корпоративна данъчна основа. Трябва да гледаме на целия пакет в единство. На следващо място, моят ентусиазъм за сътрудничество малко намаля. Аз се опитах преди време да опосредствам споразумение за финансовото облагане на търговските сделки трудно беше. Мисля, че има по-ефикасни мерки, а именно прилагането на общата консолидирана корпоративна данъчна основа, отколкото сключване на споразумение. Госпожа Береша. Благодаря. По ДДС вече споменахте до каква степен тази тема е важна и в контекста на работата на такс 3, както и в вашия мандат. Но възнамерявате ли да въведете конкретни елементи на системата и по-конкретно завършващите елементи след това? за общата консолидирана е, основа. Е, има два важни елемента Първо, американците са против е, риска да се обложат прекалено много според тях техните цифрови предприятия. Това ще засегне цифровите предприятия но въпросът е, че не трябва да бъде насочено само към тях, и към много а, други многонационални предприятия, които по-настоящем успяват да се измъкнат. И въобще данъчната офанзива на американците, как можем да реагираме? Европейската комисия по настояще ме преразглежда доста генерално много неща и искам да спомена тук изпирането на пари. Отдела, който отговаряше за темата, първоначално беше в Генерална дирекция ФИСМА и се озова в портфела на госпожа Юрова. Според мен би било по-подходящо този отдел да е под ваша отговорност, защото така ще е много по-ефективно да се работи. Благодаря ви, госпожо Берес. Ще отговоря накратко на трите ви въпроса. Първо по ДДС. Предложенията ще бъдат завършени през май, защото трябва да действаме бързо. Що се отнася до общата консолидирана корпоративна данъчна основа, ясно е, че трябва да започнем от, е, основните елементи на реформата на данъчното облагане е, на предприятията през 21 век. Е, Също времено е добре да има и временна мярка, защото по-настоящем има една празнота. Иначе, що се отнася до това, че комисията пре осмисля генерално доста от своите функции. Не мисля, че оценката ви е нещо, с което мога да се съглася. Ще видим как се развиват нещата по-нататък. НП Брайан Хейс. Uh, um, Благодаря ви, господин председател. Господин комисар, три въпроса преди политически по временното е, предложение за данъчното облагане ще бъдат засегнати някои американски фирми. Може ли да очакваме ответна реакция, имайки предвид, че това е най-протекционистката е, администрация в Съединените щати, която сме виждали? Е, втори въпрос, ОИСР. Очакваме консенсус до 2020 година, актуализирано е предположението от 2019 година. Там очакват Виждате или е, е, реакцията на ОИСР за този е, проблем да може да се ускори? И последният ми въпрос. Виждате ли възможност вашето предложение да бъде е, спряно за известно време докато не се вземат решенията на ниво ОСР. Знам, че е добре да имаме тукашни решения, но не е ли по-добре ако се предприемат решения тук в Европейския съюз, те да са създата на изтичане, обвързана с решенията на международно равнище в рамките на ОСР. Благодаря ви много. Легитимни въпроси. Ще започна от последния. Високо ценя работата в контекста на ОИСР, както и доклада, който беше изготвен от ОИСР преди две седмици, който е висококачествен. Но какво показва той? Показва, че има проблем. Проблем, с който трябва да се справим в международен план. Също времено се показва, че няма консенсус и трябва да работим заедно по изграждане на консенсус за след 2020 година. Не можем да си губим времето, понеже има държави членки, които вече се чувстват принудени да излязат с законодателство национален план и това ще доведе до фрагментиран подход. Затова трябва да действаме на ниво Европейски съюз и то бързо. Временното решение по принцип, по дефиниция трябва да е временно. Не само с изчакване на общата консолидирана основа и подход на ниво ОСР, но и с изчакване на понятието на определенето на понятието дигитално присъствие което може след това да бъде включено към общата консолидирана основа. И накрая, що се отнася до реакцията на Съединените щати, както знаете, работя по писмо към Стивен Мнухин. Още изпратих писмо Е, още е, преди това предложение, срещнах се с него и в Буенос Айрес, е, нека да, предло... да повторя. Пи... Данъка, който предлагаме, не е данък против Съединените щати. Това е тема, по която работим от много време. Това не е отговор на поведението на Съединените щати в областта на международната търговия. И защо това не е така? Ами защото не са засегнати е, само американски фирми. Е, даже някои от американските фирми са изключени. И освен това, това не е, е данък само за Google, Apple, Amazon и Facebook. колкото и да им се харесва на вестниците да излизат с подобни заглавия. Напротив, както вече казах, има 180 големи международни фирми, работещи в цифровата област, които ще подлежат на това данъчно облагане. И те са не само американски. Затова ще повторя това и на срещата в контекста на МВФ, както и пред американските представители. Благодаря социалистите и демократите, Пол Танг. Благодаря, господин председател. <laughs> Okay. Uh, two questions, uh, Mr. Moscovici. I think we broadly share uh, the, same views. Да, въпроса, господин Московиси. Е, като цяло имаме подобна позиция за много неща. Когато представихте цифровия пакет, споменахте е, гигантите, които е, плащат средно 9,5% данъци. Но доколкото си спомням, Apple Съгласно разчетите на комисията е платил 0,05%, Google е платил 46 милиона а, върху оборот от 22. 22 милиарда, предполагаме, има предвид оратора. Другият важен въпрос е сътрудничеството с отделните страни. Холандското правителство все още проучва темата. Необходимо ли е да се вземе преди въздействието на този тип данъчно облагане върху определени държави. Можете ли да споделите с нас кои държави членки не е сътрудничат за забирането на тази информация? И още нещо, Жан-Клод Юнкер в своите становище за състоянието на съвета спомена, че ще се спрете на, на член 116. Ще се включи ли той в пакета? Merci, Tang. Les chiffres que j'ai donnés euh, euh, sont euh, des moyens. Благодаря ви, господин Танг. Както казах, цифрите, които представих, са средностатистическите и те не включват информация те не бяха разделени по фирми, по страни. Те или иначе, когато има установени грешки и е, те после са коригирани, е, е, проблемът вече е решен. Въпросът е, че много от тези фирми не плащат. Или плащат твърде малко. Затова трябва да се създаде конкретен данък точно за тях. и за това са тези 3%. За да, върху оборота, за да може да се приведат а, нещата към малко по-реалистични измерения на, на, на плащането на данъци. Що се отнася до въпроса ви за несътрудничещите държави членки, този въпрос е свързан с агресивното данъчно облагане. Срещ, а, имах вече първи положителни реакции от финансов министър на Холандия, така че да, вие в Холандия може би вижда нещата по от друга гледна точка, така че можете да прецените дали според вас направеното е достатъчно или не. Но що се отнася до член 116, комисията, както каза председателя Юнкер, може да направи предложение. И би направил предложение. Това ще стане ясно, когато се направи предложение. Благодаря ви, господин комисар. Благодаря за участието ви в тази размяна на становища. Очевидно е, че споделяме едни и същи цели в областта на данъчното облагане, а именно да има справедливо данъчно облагане, равнопоставено в полза на всички граждани. Благодаря много. нека да уточня нещо. Не стигнахме до спонтанните изказвания, защото времето не ни стигна. Господин Танг беше в първоначалния списъл орат, списък оратори, така че моля никой заявил се за спонтанно изказване да не се чувства ощетен. Благодаря на комисаря Московиси. Нека да го поздравим за полаганите усилия и за ангажимента. всички ние сме от една и, и съща страна. А, на а, тази борба, така че ще продължим да работим ангажирано и да настояваме тези мерки да бъдат прияти от тази комисия, настоящата комисия, от настоящия парламент. Защото това би било историческа крачка напред, която е крайно необходима за постигането на цялостната стратегия на тази комисия и това е отрешаващо значение. Ще ни предоставя инструментите за справяне с проблемите с избягането и откриването на данъци от на многонационални фирми, особено от цифровите въпроси, което е на цифровите фирми, което е, е много важен въпрос в рамката в контекста на глобализацията. Това е важна борба и трябва да я спечелим.